започне да ни е, подхрани, да се потърси баланс в предложението на комисията, защото това е предложение за подкрепа и защита на публичните инвестиции, да това да стане след нашата работа. Е, въпреки че той е на 10 години по-късно. Но така изпращаме едно ясно послание на пазара и на външния свят, като казваме, ето на, ние сме направили заключение от кризата и ще бъдем в състояние да се справим с следващата. Ще има такава, не се знае кога, но ще бъдем готови. Може би е, да сме реагирали по-бързо, колкото трябва, но мисля, че това е добре да, да имаме такъв инструмент. След това, важно е и автоматичен характер на този инструмент. Иначе без него този инструмент ще загуби потенциал. си. 30 милиарда за общо за еврозоната може би не е достатъчно, може би общо, земеделската политика ще бъде ограничено. Една кратка забележка. Това е един инструмент, който е извън а, тавана на тези предвидите ресурси. Така че мисля, че ще трябва да се върнем към собствените ресурси и когато мислим за тях, може би ще трябва да се промени тавана на собствените. Така че автоматиката е добро нещо, количеството не е достатъчно, но това, което липсва, аз се, съм съгласен с това, което казва за първ път имаме възможност да имаме такава гаранция. Все повече страни гледат на това с добро око и мисля, че парламента ни ще сбърка, ако не запише това в, в, в своя документ. Сигарет Морисън. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Първо, от името на ЕКОНТ искам да благодаря на господин Бьоги и госпожа Берес, докладчиците, за това, за тяхната работа, която започна миналата година с доклада за фискалния капацитет, одобрен от парламента. Оценявам факта, че колегите в доклада искат редовни доклади от страна на Комисията към Европейския парламент – мисля, че всички трябва да защитаваме тази позиция, т.е. силната роля на парламента в тази структура. Съгласен съм и с елемента за условността. Разбира се, условността трябва да е ясна, тя трябва да е макроекономическа и политически важният елемент, който предвижда доклада – е, условност е, с е, оглед европейските ценности и правовата държава и изключване на помощта за държава, която, за която е задействана процедура по член 7. Това е политически елемент, по който трябва да намерим общо решение през следващите седмици. Сега искам да насоча вниманието върху някои точки, които смятам, че трябва да бъдат дискутирани допълнително с колегите и докладчиците. Също спешните случаи, но за мен това не означава, че това трябва да замени съществуващата фискална, фискална законодателност. Тоест, изпълнението на тези критерии трябва да следва изпълнението на правилата за фискална дисциплина. Да, само ако се спазват правилата, това може да стане. И тук има ли препратка, и това е въпрос към докладчика, има ли такива, такава препратка към задължителните критерии им в тази програма за спешни случаи има ли такива, такава препратка. Предложението на комисията включва концепцията, че плащанията ще бъдат изпълнявани при наличност, най-вече от Фонда за стабилизация докладчиците са заличили това условие и въпросът е откъде ще дойдат плащанията, ако, те не, ако няма наличност. Връщам се към първоначалното предложение на комисията. Да, ще бъдат правени плащания, но ако има наличност и този застрахователен осигурителен механизъм, който също е силно обсъждан, беше силно обсъждан, когато приемахме доклада за фискалния капацитет и нямаше так мнозинство по този вид забележки. Тук има съответствие на комисията в тази посока. Също така ми липсва, без да ви подозирам тук, без да ви обиждам лично, ръката на НП и защо казах, че този доклад е изпълнен с лъжи. Трябва да бъде инвестиционен механизъм за големи асиметрични шокове. Но мотивите са, финансови, са финансовата криза, а пък финансовата криза беше симетричен шок. Тя засегна всички, всички държави на Европейския съюз и то негативно. Тук няма асиметрия. И тук да говорим сега за симетричен шок в съображенията финансовата криза да бъде наричана асиметричен шок, това не е вярно. Защото тук имаме нужда от гаранционна политика. А Кохезионната политика се нарича асиметричен шок. Обаче финансовата криза не беше такова и този законопроект изобщо дори не си прави и труд да дефинира този асиметричен шок проекто законът също действа срещу пазарното стопанство, защото механизмът на лихвите трябва да бъде изключен, е, като трябва да се плащат субсидии за лихви. Това е планово стопанство, защото се налага автоматизъм, който изобщо няма намерение да държи сметка за рентабилността на инвестиционните проекти. Става въпрос само за обем, независимо от това дали тези инвестиции въобще се рентират. Това изобщо няма нищо общо с пазарното стопанство. Съгласен с, не съм съгласен с колегата Бьоге, а пък и Перван Перес каза нещо подобно, че тук има механизъм за активиране, който е премислен. Напротив, ако говорим за безработица, тогава не става въпрос за шок, а става въпрос за способността за реакция на дадена економика. И тъй като трудовите пазари са или гъвкави, или не са достатъчно гъвкави, това означава, че шок за дадена държава с гъвкави пазари може да бъде преодолян по-лесно и ще има по-малък ефект върху безработицата. Ако в дадена държава няма структурна а, реформа. Ако пазарът не е гъвкав, това няма да бъде така. Тоест, е, заеми ще получат държави, които са си напи... не са си написали домашното. Тук задаваме грешни стимули. И господин председател, последно, изобщо не се държи сметка какво ще бъде съотношението между стимулирането на обществени инвестиции които ще симулират европейската добавена стойност и частни инвестиции, финансирани от Европейската инвестиционна банка. И това още не се взема предвид. Ето защо моята оценка за проекта е, че е непремислен срещу пазарното стопанство и съдържа неверни твърдения. Thank you. Thank you for I mean, giving to us socialists a hope because apparently I... За социалистите, според вас, Международния валутен фонд е социалистическа организация, Съединените щати са социалистическа страна. Всяка страна, където има автоматичен механизъм за стабилизиране е социалистическа. Живеем в социалистически свят. Не знаехме, но винаги е хубаво човек да научи нещо. Урма Спайт има думата. От името на либералите отсъства. А, следващи изказващи. Благодаря, господин In the last debate, um, Това предвид последното изказване. Това е последното изказване. В либералната група дискусията беше чувствителна. Знаете, че има различна чувствителност в групата на либералите. Ние сме от различни култури, от различни страни. Искам да кажа, че приоритет за либералите е целта на инициативата. Трябва да имаме предвид макроекономическите условие и условност. В смисъл, че в доклада трябва да се включи онова, което обсъждаме споделяне на риска и намаляване на риска. Това е рамката, за която говорим. Много членове на моята група са чувствителни на факт, към факта, че трябва да има връзка между структурни реформи и, и е, спазване на е, данъчния код и искам да ви напомня, че сигурно се спомняте, че в САЩ преди няколко години е, президента Обама гарантира дълговете на General Motors, обаче не гарантира други. В край на 19 век, когато са създавали Съединените щати, са обсъждали въпроса при какви условия да има федерален дълг на ниво на Съединените щати. Условието е да няма гаранция за дълга на който и да било щат. Нека да е, се върнем в нашата дискусия именно на това – да видим доколко можем да разработим идеите си. Много е, членове на моята група искат да се постави условие преди да е, е, се включи този фонд. Е, оставям две минути. Председателя, благодаря. Хорхе Соле за зелените. Благодаря, господин председател. Е, е, с, с ваше разрешение ще възползвам ще, ще, ще се възползвам от времето на колегата Ламберц. Това е, е, е кредит ли е или безлихвен заем? Грант, безлихвен заем е отговора. Добре, добре, една секунда. Искам е, набързо да се спра на два въпроса. Първо, размера ние също смятаме, че 30 милиарда от 2001 до 2027 година е твърде скромно, твърде недостатъчно, ако целта е Европейския съюз да има инструмент за борба срещу асиметрични шокове. Ето защо ние искаме нивото да бъде поне 1% от БВП на еврозоната, т.е. 120 милиарда което означава грубо е, двойно повече от това, което са докладчиците предлагат по изменение 19. Освен това, ние сме е, е, за безлихвени заеми към кредитите, защото тези безлихвени заеми много по-чувствително се отразяват на стабилизацията. Второ, на какви условия трябва да отговарят. Освен спазване на данъчните правила, трябва да имат възможност за социални и екологични условия, за избор на проекти. Например, е, междинните е, цели по 2021 година и освен това спазването на закона също трябва да бъде едно от условията, които да се спазват. На трето място по е, показателите. Ние смятаме, че показателите, ако трябва да се използват, като достъп до програмите и обмена и, и, и размера на сумите трябва да се преразгледат. Условията са прекалено ограничителни, особено за държави членки с висока безработица през последните 16-3 е, месечия и е, изкуствено високи средни стойности за последните 5 години. Според нас едно условие трябва да е достатъчно, за да има достъп до инструментите или поне да изключим държави членки с безработица над е, средните стойности за Европа. Е, те не трябва да отговарят на две условия. И накрая, е, по естеството на инвестициите, Разбира се, че нашата група смята, че трябва да има озеленяване при инвестициите, които да бъдат допуснати до това финансиране както и да се предвиди възможност за включване на социални съображения, съображения свързани с заетостта, когато се извършват инвестиции. И накрая по публичния дълг. Според нас размера на сумите, които се отпускат на държавите членки чрез този инструмент, трябва да бъдат изключени при изчислението на публичния дълг за да се изключат публичните инвестиции от е, цикъла на живот. Благодаря. Има ли представител на ГУЕ? Няма. Добре. Не виждам и Европа е, на свободата и демокрацията. Е, в Маркодзани. Е, Благодаря, господин председател. Съвсем кратичко. Опитвам се да разгледам точките, за които смятам, че това предложение не е предложение, което може да реши проблемите в рамките на еврозоната. Струва ми се, че това е една от многото опити, които са направени в миналото да се реши един проблем, който е структурен и, е, и това е все едно да лекуваме тумор с аспирин. Три основни въпроса. А, споделям това, което казваше колегата Рюк по... за това, че това е един, такъв един инструмент, не е не е само подходящ за да поеме асиметричните шокове, но и не е подходящ и функционален да поеме това, което беше този шок от голямата криза, който не беше симетричен, но е, обхвана цялата зона и с различно, различен ефект, но това беше шок, който засегна цяла Европа. И второто нещо, пак се прави опит с един данъчен инструмент да се решават да се реши част от проблем, който в една нормална страна в нормалните страни се решава с валутната политика. Много централни банки, имат в особено задачите си да следят равнището на заетост, да реагират когато това не, не се връзва с очакванията и се опитваме да решим един проблем с друг инструмент, който не е ефикасен. Още, една, още един въпрос, това е условността да се справим с този инструмент. Това ще го направи неефикасен, защото по случай на нужда дори държавите членки ще се колебаят да използват този инструмент. Това е очевидно. И последното, още веднъж пак се прави опит да се засилят, да се увеличат участията на държавите членки, особено тези, които през последните години подкрепиха е, е, институциите с инструмент, който обективно не е в състояние да решава проблемите, структурните проблеми, които днес еврозоната трябва да решава. Благодаря. Thank you. Uh... Благодаря. KHDI, господин Бон и господин Фернандес. Друг? Salvation Bond. Благодаря, господин председател. Три идеи. Да не отнемам времето за изказване на другите колеги. Е, наистина, финансовата криза беше симетричен е, шок за Европа и за еврозоната. Но в рамките на еврозоната ефекта беше асиметричен – отраженията бяха асиметрични, именно тук трябва да ние да се намесим. Нашите испански колеги от Алди говориха за Детройт в Штатите, но Калифорния също беше пред фалит и Калифорния също беше подпомогната благодарение на намеса от страна на федералното правителство, което дори стигна до там да купи и химикалка за губернатора на Калифорния. Но аз не искам по чисто етични причини искам да издавам е, смешните суми. Зная, че бюджета е вече достатъчно смешно нисък, но като си помисля, че половината от това, което беше отделен за Ирландия по време на кризата, ще има ефект, стабилизиращ ефект за следващата криза, просто няма смисъл да говорим за това. Пък и всичките въпроси, които са свързани с автоматичния характер и отражението върху социалните аспекти, това ме притеснява много. По отношение на търсенето, това би означавано да се е, засилят, е, засили социалното безпокойство, когато, например, има постоянно засилване на е, бедността. Но аз приветствам докладчиците, които ми позволяват да науча много. Благодаря. Благодаря, господин председател. Да, аз мисля, че най-важното това предложение, както каза Перваш Белес, е автоматичният характер на този инструмент, на този стабилизатор. Това е една система за гаранция на инвестициите. Но трябва все пак да си даваме сметка, че една инвестиция по принцип предполага един доста дълъг период, подготовка на програмата и така нататък. И считаме, че това е нещо като застраховка за инвестициите. Това би означавало че ще загубим то именно автоматичния аспект преди на системата, защото сроковете по някой път се продължават, има закъснение за влизане в сила и момента, в който тези фондове наистина ще бъдат инвестирани. И както каза колегата Десанди, за да се гарантира автоматичния характер на инструмента, не трябва и европейските финансирания да отидат за инструмента, а за потреблението, за да може ефекта да бъде пряк, за да може наистина това да бъде една система, позволяваща да се борим срещу безработицата, да помага за консумацията и да се гарантира автоматичен характер на системата. Сега, ако едновременно с това искаме и система, която е стабилизираща благодарение на инвестициите, както говорихме преди, трябва да запазим в програмата EU Invest един антицикличен профил, като се използват гаранциите, е, е, което да позволява на този е, инструмент да си запази антицикличния характер за частните инвеститори, за да може инвестициите да се извършват по-бързо и да може автоматичният стабилизатор да бъде предвиден за потреблението, за да се получи този антицикличен ефект, който ние целим. Благодаря féliciter nos deux rapporteurs qui... Искам да приветствам нашите два, два, нашите два докладчици, които вече от 3 години е, работят усърдно по една задача, която е от изключителна важност. Усилията им трябва да бъдат подкрепени, експертизата им и анализа, който правят, е, заслужават уважението, но съм разочарован от предложението на комисията, защото още веднъж Европейския съюз слага на маса един инструмент, който не е на висотата на предизвикателствата. Това, което е управлението на еврозоната, ние имаме един валута, имаме един валутна политика, но имаме отгоре допълнително националните политики. И тук става дума за управлението на еврозоната, което остава, тя остава доста крехка, има много рискове и 30 милиарда изобщо не могат да покрият със съответните рискове. Ако утре избухне криза, 30 милиарда са абсолютно нищо, трохи. Но нека да се приготвим а, да, за такива времена и да си дадем политическите средства, за да се справим с такива ни обстоятелства. Но благодаря и приветствам нашите докладчици. Те ще направят всичко, което е по силите им, но все пак това, което ние трябва да кажем на нашите правителствени и държавни ръководители да сменят системата. Разбрах, че имаме само 5 минути, така че аз няма да се изказвам, защото колегата вече каза много от нещата, които исках да кажа. Това са просто технически бележки, способността за балансиране на асиметричните шокове. Да. Става въпрос наистина за автоматичните стабилизатори, които трябва да се задействат. Също така приканвам докладчиците да вземат предвид най-ефективното средство за изпълнение на тази задача комисията бързо, защото трябва да дам думата и на докладчиците. Благодаря, господин председател. Искаме да благодарим на двамата докладчици за положителния подход на тази инициатива на комисията. Ясно е какво е заложено тук. Това е първата конкретна стъпка на европейските институции, за да създадат един общ механизъм като израз на солидарност между държавите от еврозоната, които се сблъскват асиметрични шок, шокове и механизма за приспособяване. Това е бърза система, автоматична система за държави, които се сблъскват с нещо извън техния контрол, преди е, да им е необходима структурна, е, структурна програмна помощ. Този механизъм а, трябва да балансира асиметричните шокове, които са ставали и ще стават. Източноевропейските държави, които имат проблеми с съседите, държавите от еврозоната и трябва да бъдем готови за това. Проекто докладът на Европейския парламент задава дневния ред и когато говорим по точката за подпомагане на безработицата – в някои столици това се превръща в основна точка, по която съветът се ангажира, ангажира с тази инициатива. Комисията работи много конструктивно, работи в тази посока. Трябва да вземем предвид правните основания и, и да не позволим а, тази насоченост към безработицата да не влезе в конфликта с автоматичния механизъм но мисля, че ще последваме парламента и държавите членки в тази посока за размера на бюджета. Това не е единствения инструмент, с който се борим срещу кризи за стабилизиране на публичните инвестиции. Преди държавите да бъдат засегнати от кризата, трябва да видим какви са възможностите по, по настоящата МФР това може да играе разумна роля в стабилизирането на функцията за 10% публични инвестиции. Мисля, че това е част от решението и първа стъпка в нужната посока. Приветстваме също така много ясното изявление на госпожа Берес за условията за активиране. Приветстваме това и критериите за допустимост. Трябва да гарантираме, че този механизъм ще се активира за най-добре управляваните от фискална гледна точка държава. Благодаря на Европейския парламент за тази инициатива. Благодаря. Кой иска да започне? Благодаря, господин председател. Първо, при гласуването по инициативния доклад, моята група не гласува единодушно, И аз много се радвах също и на позицията на ЕНП, защото тя е, според мен е вярна. Що се отнася за Европейския валутен фонд и Клаус Реглин, който е експерт. Аз съм говорила и с професор Фурст от Мюнхенския институт, с, с господин Мауро, но аз не съм експерт, малко съм учил економика, но знам, че економиката не е природо-математическа наука. За спешните случаи. Вижте инициативния доклад. Там пише Сикрет Муризан. Значи, този, е, този кодекс за спешни случаи се приема с законодателна процедура. Да, това е връзката и не може да се каже и по-ясно. Ето защо ние трябва да вземем този механизъм за активиране като фактор за справяне с безработицата. Нашите експерти казаха, че ако искаме да имаме автоматичен механизъм за задействане, тогава това трябва да бъде обяснено най-ясно. Ако не го направим, няма да, този механизъм няма да сработи. Това, което ние сме направили тук, е с изменения. Това не е гласуване за, за осигуровка срещу безработица. И е, по, този, по тази точка спора продължава. Това сме го сложили извън скобите в инициативния доклад. Тук никой ли няма да интерпретира? Не, не чувате превода ли? Какво? За страховката срещу безработица ще цитирам експертите. Да, казват те тогава на английски. Тази застраховка срещу безработица –